погледнете доклада на господин Карим, годишни доклади за 2012 и 2013 година относно субсидиарността и пропорционалността. Сега ще помоля господин Карим да вземе думата. Господин председател, госпожо комисар, колеги, е, Добър ден. Един колега с добро чувство за хумор каза по-рано днес с нетърпение чакам твоите годишни предложения относно субсидиарността и пропорционалността и ми се усмихна. Аз се опитвам от години да дам своя принос към тази тема. Разбира се, обаче аз не съм в състояние да се справя сам а, и искам да благодаря на моите докладчица в Сянка, Тадиеш Зоевка, госпожа Кауфман, Марино Пинто, колеги като Ангелика Ниблер, която сега излиза, изобщо всички, които работиха с мен. Темите са много важни за Европейския съюз и за моята страна, Обединеното кралство. Вярвам, че Обединеното кралство и Европейския съюз са силни заедно и мисля, че с тези предложения ще засилим връзката между този парламент и националните парламенти, за да може страните членки да се възползват възползват от предимствата на Европейския съюз. Аз като член на Европейския парламент съм длъжен да дам такива предложения, още повече, че ни предстои референдум в Обединеното кралство нашите избиратели е, за нашите избиратели тази тема е много важна, въпреки че те е, не са запознати е, с подробностите. Те много често ни казват, че Европейския съюз е твърде далеч от тях, че Европа прави твърде много вместо тях. А ние парламента трябва да се занимаем с тези теми. Те са много важни за нашата отчетност, която ние демократично дължим на нашите и избиратели не бива да позволяваме да бъде отслабен Европейския съюз и страните членки. Ние трябва да постигнем споразумение и да а, видим по какъв начин ще продължим а, да работим. Законодателството на Европейския съюз наистина е твърде далече от националните парламенти. А, ние трябва да включим а, много повече националните парламенти в европейския процес на взимане на решения. Така ние ще засилим техните позиции и нашата а, по, позиция. Нашата камера на а, общините а, има комитет за наблюдение на европейския процес на законодателство. Това може би не е най-добрия начин, но Европейския съюз наистина ли прави а, а, твърде а, много? А, Мнението на Европейския парламент Та а, а, зачастиха и се чуват все повече, но те не са а, достатъчно. И смятам, че когато правим оценка на въздействието, не взимаме достатъчно предвид и не обръщаме внимание на а, субсидиарността. А, Зелените и е, белите книги, които се изготвят във връзка с законодателството, трябва да включват много повече националните парламенти. Жълтите и оранжевите картони от страна на националните парламенти трябва да бъдат също засилени, за да могат националните парламенти да съобщават за трудностите, които имат. Имат множество предложения, които правят, но ще се спра на тях в края на този дебат. Искам да се обърна към колегите и да кажа следното. Не бива да се страхуваме от това да кажем, че искаме да овластим националните парламенти и самите нас и да направим така, че законодателството, което приемаме, да бъде подходящо за нашите граждани. Благодаря. That's Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за чудесния доклад по субсидиарността и пропорционалността. За Европейската комисия тази тема трябва да бъде в сърцевината на демократичния процес и има основно значение за изпълнението на нашата цел – да приспособяваме действията си към принципите и целите. Ние държим на това да работим в тясно взаимодействие с националните парламенти и другите институции, за да сме сигурни, че всяко предложение съответства на този принцип. Националните парламенти играят ключова роля в спазването на принципа на субсидиарност. Докладът призовава комисията да води годишен дебат с всеки национален парламент. Европейската комисия пое ангажимент за създаване на ново партньорство с националните парламенти, като увеличи частотата на посещенията в националните парламенти. След стъпването в длъжност, комисарите направиха повече от 270 посещения в националните парламенти. Комисията възнамерява тази практика да продължи. По време на тези посещения обясняваме своята дейност и изслушваме проблемите на националните парламенти. Докладът предлага да се ревизира насока комисията за оценка на въздействието. През май 2015 година комисията прие регламент за по-добро нормотворчество. Тук е включена широка гама от мерки, така че процеса на взимане на решение е да бъде по-прозрачен и да се основава на данни. Тук са включени по-добри насоки е, за предварителен и последващ контрол и оценка на съществуващото законодателство. Презгледаните насоки е, включват насоки за субсидиарност и пропорционалност, са също така и специален инструмент за правно основание на определено предложение и аспектите на субсидиарността и пропорционалността. Пакетът освен това предвижда нов съвет за регулаторен контрол, чиято задача е да анализира оценката на въздействието. Съветът също така ще отправя препоръки за формулиране на препоръки по конкретни случаи, в това число субсидиарност и пропорционалност, в случаите в които те не са отчетени стигам до коментарите в доклада, където се призовават всички институти да да гарантират проверката за субсидиарност и пропорционалност да се анализират преди приемането на окончателния текст. Ние се радваме, че беше взето решение за ново междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество. Споразумението поставя акцент върху това принципите за субсидиарност и пропорционалност да бъдат взети предвид, когато се разработва законодателство и се оценява въздействието му. Комисията не само е длъжна да обясни защо са обосновани мерките в светлината на субсидиарността и пропорционалността. Европейския парламент и съветът, когато преценят, че е необходимо, ще извършат оценка на въздействието на всички значителни изменения към първоначалното предложение на комисията. Европейската комисия е удовлетворена, че всички институции поеха общ ангажимент да превърнат субсидиарността и пропорционалността в ключов елемент на всички законодателни актове. В заключение искам да ви уверя, че комисията ще се стреми принципите на субсидиарност и пропорционалност ще останат в основата на процеса на взимане на решение ние ще работим с останалите институции по новата междуинституционална рамка, така че всеки законодателен акт да спазва принципа на субсидиарност. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря госпожо комисар. Сега думата има господин Ужездовски. Господин председател, госпожи и господа, колеги, аз също дължа благодарност на господин Карим за внесения от него доклад. В аналитичната част и в частта препоръки за реформа. В добрия смисъл на думата това е един издържан в британския дух доклад. Не е достатъчно само да констатираш а да действаш в съответствие с констатациите, да последваш думите си с дела. Сегашното състояние на нещата не удовлетворява. Ние всъщност само на думи отстояваме принципите на субсидиарност и пропорционалност. Тези принципи е, трябва да намерят е, своя израз за всяко наше действие. Те не са абстрактно положение. Е, субсидиарността е предпоставка за добро нормотворчество. Нормотворчество само доколкото е необходимо, без централизация, без произвол, без бюрократизация. А в името на, на, на съревнованието, на конкуренцията в Европа, в интерес на всички държави членки – Следва да направим своите изводи и да удължим срока, в рамките на който националните парламенти могат да успорват проекта нормативни актове на Европейския съюз на основание е, принципа на субсидиарност, по-широко да се прилага така наречения червен картон от страна на националните парламенти. Необходими са и единни критерии – националните парламенти и всички държави членки следва да кажат своята дума. А и тук в Европейския парламент се нуждаем от по-храбро, по-непредобедено поведение. Не би следвало да гледаме на колегите си от националните парламенти като на свои съперници. И най-сетне позволете ми да изразя горещата си надежда, че е, Великобритания ще остане член на Европейския съюз и все така ще допринася за доброто му законодателство. Благодаря госпожа Стивенс. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, в качеството си на докладчик по становище от Комисията по заедостта и социалната политика съм много удовлетворена, че голяма част от нашето становище е намерила място в доклада на колегата Карим бяхме отправили определени препоръки и сега бих искал да ги повторя. Преди всичко, комисията и държавите членки трябва да засилят разговора по въпроса за субсидиарността в социалната е, област. Е, на второ място, е, в спазване на принципа на субсидиарността, всеки нов европейски нормативен акт следва да има своята така наречена добавена стойност. И най-сетна е ролята на националните парламенти. Те трябва да бъдат чути, е, въздействието на всеки проект нормативен акт трябва да бъде оценявано по независим начин с участието на всички заинтересовани страни. Освен това е, е важно е, във всеки случай да се проследяват предлаганите допълнения, изменени допълнения към нормативните актове от гледна точка на субсидиарността. Госпожа Шулин. Благодаря на докладчика господин Карим за доклада. Харесва ми, че той съдържа препоръките, които ние предложихме от Комисията по бюджетен контрол. Следвайки тези принципи на субсидиарност и пропорционалност, ще имаме законодателство, което да е в полза на нашите граждани. Нашата комисия пледира за това, комисията да опрости, съгласно тези два принципа, разпределението на европейското финансиране. Комисията а, трябва да постави акцента върху добавената стойност на програмите, проектите, финансирани от многогодишната финансова рамка. Тези два принципа трябва да залегнат и в оценяването на европейските политики. Благодаря. Госпожа Бегин. Благодаря. Взимам думата от името на Давид Борели, докладчик на становище на комисията Инта. Темата за субсидиарността и пропорционалността има централно значение за положителното развитие на компетенциите на държавите на Съюза, тъй като е свързана с взаимоотношението с гражданите и държавите членки. Тази тема обаче не е без отражение върху търговската политика. Ще ви представя разговорите в комисията Инте. Първо, темата за споровете между държавата и инвеститорите. Тя води до сериозни конфликти между правомощията на Съюза и суверенитета на държавите членки. Второ, въпросът е, за макрофинансовата помощ. Е, нужни са повече предварителни последващи е, проверки. На трето място възникват темите за прозрачността и оценката на въздействието на международните договори, така че последните да бъдат съгласувани тук е много важно да се включат и малките и средни предприятия и накрая искам да напомня, че субсидиарността и пропорционалността са основен елемент в търговската политика. Всъщност основното предизвикателство е да адаптираме своите действия така, че процесът на взимане на решение да е максимално близък до гражданите. Обедена съм, че търговската политика не може да бъде изключена от тази тема. Благодаря, господин Цвивка. Госпожо комисар, госпожи и господа, аз е, е, съм имал удоволствието да работя заедно с господин Карим е, е по годишния доклад е, за спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в законодателството на Европейския съюз. И всеки път а, ние анализираме в, в дълбочина и предлагаме е, мерки. Веднъж за винаги обаче трябва да изпълним онова, което сами препоръчваме, е, за да гарантираме качеството на нормотворческата дейност в Европейския съюз. Принципите на субсидиарност и пропорционалност са фундаментални принципи на европейското законодателство. Те са отправната точка на, на процес. Особено днес, е, когато в много държави членки е, ставаме свидетели на ширещ се евроскептицизъм, е, когато от различни страни се, чуват, се чува въпроса кому е нужен и за какво е Европейският съюз. Е, така че правилното, строгото съблюдаване на принципите на субсидиарност и пропорционалност, така както поръчва и господин Карим, и а, е, добрата оценка на въздействието на всеки проект нормативен акт е нещо, на което трябва всеки ден да държим. Само така ще можем да обясним на своите съграждани как и защо е, законодателства Европейският съюз. Каква е добавената стойност на европейското законодателство. И за обикновените граждани, е, и за деловите е, среди, за стопанските субекти в нашите страни. Трябва да дадем възможност на националните парламенти също така да отправят бележки, да изразяват а, своите съображения и, и безпокойства. А, и а, още от внасенето на предложението за нормативен акт от Европейската комисия и до крайния резултат общия нормативен акт на парламента и на съвет. Срокът за такива становища от страна на, европейските, на националните извинете, парламенти следва да бъде удължен. Трябва надлежно да овластим националните законодателни събрания. Ето защо по новото предложение на господин Карин би трябвало да въведем и зелен картон, така че националните парламенти да могат мотивирано да оспорват проекто законодателните актове на Европейския съюз. Госпожа Делво. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Мисля, че всички ние сме съгласни с това, че принципът на субсидиарност и пропорционалност са от основно значение за доближаване на Европейския съюз до гражданите. Тези принципи са необходими за доброто функциониране на Европейския съюз. Казвам доброто функциониране. Всъщност тези принципи нямат за цел да попречат на Европейския съюз да предприема ефективни действия. Принципите на субсидиарност и пропорционалност трябва да се балансират от необходимостта за необходимостта на нашите институции да могат да си вършат работата. Аз мисля, че докладът във вида, в който ни е представен, застрашава това крехко равновесие, което е задължително с доброто функциониране на Европейския съюз. Не мога да приема, че основополагащите принципи да се използват за евроскептични цели. В името на субсидиарността и пропорционалността този доклад предвижда допълнителни процедурни стъпки в нашата законодателна процедура. Това ще утежни допълнително бюрократичната тежест. Подобна процедура ще доведе до затормозяване на законодателния процес и процеса на взимане на решение. Заедно с това ние дължим на своите граждани ефективно решение на техните проблеми. Ние носим отговорност за това да предприемаме действия в техен интерес ние носим отговорност за това да даваме отговор на предизвикателствата, пред които е изправен Европейския съюз. Европейския съюз трябва да може да предприема съгласувани координирани действия. От името на унези, които вярват в Европейския съюз, аз призовавам колегите да подкрепят изменението на групата на социалистите, които запазват баланса. Субсидиарността и пропорционалността са нещо, което среща моето съгласие, но не за сметка на възможността да действаме в интерес на гражданите. Очевидно е, че аз не споделям становищата на докладчика за приложението на принципите за субсидиарност е, и пропорционалност, Заедно с това му благодаря за неговата справедливост. Благодаря. Господин Хенкел. Госпожи и господа, а, за съжаление на немски език няма друга дума за субсидиарност. Какво означава субсидиарност? Ако град Хамбург има проблем, Хамбург трябва да се опита да го реши. И само ако в Хамбург не успее да решат проблема, той трябва да бъде отнесен до Берлин. Ако и Берлин не успее да бъде отнесен до Брюксел. За съжаление, този принцип не винаги се спазва един а, от основните а, проблеми, свързани с субсидиарността, е, че тя автоматически а, а, води до а, централизиране, което отчуждава все повече хората от Брюксел, намалява конкурентоспособността и а, налива вода в малницата на десните а, радикалисти. А целта. А, субсидиарността трябва да бъде премахната като принцип, защото тя води все повече до централизъм. Господин Мариньо Епинто за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за отличната работа и за отличния доклад. Господин председател, уважаеми колеги, един от основните проблеми, пред които е изправен Европейския съюз в момента, е голямата дистанция между гражданите, респективно страните членки и институциите на Европейския съюз. Докладът на господин а, а, Карим а, изследва проблема от самото му начало и съдържа препоръки за това как по-добре да бъдат приложени принципите на субсидиарност и пропорционалност. Препоръки за това как да се възстанови престижа на институциите и как те да се доближат до гражданите, вместо да се отдалечава повече. Ето това е законодателството трябва да бъде ясно и разбираемо, както за нас, така и за всички граждани. Резултатите от европейските избори ясно показаха, че гражданите на Съюза все повече се отдалечават от него и от неговите институции. За това аз още веднъж искам да благодаря на господин Карим за свършената от него работа и за усилията да се бори с този ужасен проблем подкрепям доклада и ще гласувам за приемането му. Имам само един проблем, който до голяма степен вече е решен, но става дума за удължаване срока за отговор на националните парламенти от 8 на 12 седмици. Удължавайки този срок, ние ще позволим на националните парламенти да разгледат по-подробно законодателните предложения и да дадат по-адекватен отговор. Това ще подобри отношенията между националните парламенти и Европейския съюз. Договорите обаче не ни позволяват това. Въпреки това, е, съветът единодушно подкрепи удължаването на този срок е, е, на следващия оратор. Como ustedes saben, pero un gran número de europeos desconoce, el Parlamento Europeo Мнозина от вас е, сигурно не знаят, е, че Европейския парламент е единствената е, институция, която пряко се избира от гражданите, но не пише законите. Правомощията при законотворчеството са в ръцата на комисията. А в крайна сметка страните членки са унези, е, които трябва да прилагат е, законодателството. В много от страните членки тенденциите в момента са неолиберални. Точно за тези противоречия днес водим този дебат. Субсидиарността и пропорционалността са това неща, които трябва да внесат повече прозрачност и разбираемост в процеса, но има различно тълкуване във връзка с тези принципи неолиберализма доминира навсякъде, в това число и законодателството. Неолибералистите твърдят, че страните членки трябва сами да решават своите проблеми. Едновременно с това обаче работи и тройката. Много политически оцветени са и действията на комисията. А, но всичко това подкопава правата на работниците. Госпожо Лопес, приемате ли въпрос с синя карта от госпожа Андерсън? Благодаря ви за изказването, но бих ви попитала, приемате ли мнението е, че хората са разочаровани от европейския проект заради вредата, която е нанесъл на европейските граждани, особено върху ирландците. И за това, че нас всъщност никой не ни слуша. Ние сме избраните представители на европейските народи, а Европейската комисия и съветът правят каквото поискат. Аз споделям с вас, госпожо Андерсън, вашата констатация. Европейските граждани са наистина разочаровани от политиката, която се приема, в това число от Европейския парламент, в ущърп на работещите, на трудещите се в Европа. Господин Андерсон получава думата за две минути. Благодаря, господин председател. Този доклад е важен. Важен за, за субсидиарността и пропорционалността. И съдържа редица важни предложения, които биха тласнали Европейския съюз в правилната посока е, наистина, за да укрепим демокрацията в Европейския съюз. За съжаление обаче, докладът съдържа и редица на непригодни предложения. Да, нека, нека да кажа кое е проблемът всъщност този доклад. Оценката на въздействието. Не е лесно не, да, се, да се оцени въздействието на един бъдещ нормативен акт, макар и на пръв поглед да изглежда друго. Може да, да излезете с експертни оценки за, някакви, за някакво финансово изражение, за нова заетост и така нататък, но това са експертни оценки, твърде трудно може да се направи прогнозна оценка на социалното въздействие на един проекто нормативен акт. И по този начин фактически е, е, се възпира законодателния процес. Така че оценка на въздействието преди, по време на законодателна дейност, че и след нея е вече твърде много. Европейският съюз просто ще изпадне в бездействие, докато оценява последиците от действията си и после. Колко е важно контрола за субсидиарност да действа на практика. 15 от националните законодателни събрания в Европейския съюз почти не посягат към този механизъм на контрол за субсидиарност. Значи има още много какво да се направи преди да се предлагат нови неща. Зелен картон, добре, отлична идея европейските национални парламенти да излизат с конкретни предложения за изменение и допълнение на, на проекто Европейски актове. Надявам се, прочем, следващия доклад да е още по-добър. Благодаря, господин Батън има думата за две минути. Благодаря ви, господин председател. Този доклад за субсидиарността и пропорционалността се позовава на пети член от договора, е, който гласи, че е, следва във всеки случай да се преценява дали упражняването на прерогативите на Европейския съюз е необходимо или тези прерогативи биха могли да се упражнят на национално равнище. А колко мило от ваша страна? Вие е, снисходително давате известни законодателни правомощи на националните парламенти преди 24-25 години, когато се работеше договора за Европейския съюз, някой предложи парична награда за онзи, който би могъл да определи легално термина субсидиарност и да обясни на практика как ще действа той. Май тази награда все още чака своя получател. За съжаление, за пропорционалност почти вече не можем да говорим, след като Европейския съюз контролира по-голямата част от националната политика. Като се започне от производството на електрически е, чайници, е, през тостери и прахосмокачки и, и, и до е, всякаква национална политика, да не говорим за данъчната област. Така наречената реформа на Дейвид Камерън, която той предлага, съдържа нещо наречено пък жълт картон благодарение на който не всяка отделна държава членка, а цели 15 трябва да се съберат, за да възпрат европейски нормативен акт. Няма нужда аз да иронизирам това предложение. Уилям Хейк на времето, като министър, разкъса на парчета това нелепо предложение. Тогава Дейвид Камерън се смееше от все сърце, докато слушаше тази реч, а днес, видите ли, възприема същата политика. И всички а, си научихме, т.е. всички ще научим урока по субсидиарност и пропорционалност, когато е, след месец-два е, британските граждани кажат своето не на Европа. В крайна кращата въпросът е, е, желаете ли да живеете в условията на демокрация или в условията на една наднационална държава, чието правителство не може да уволните? Господин Лебретон, две минути и половина. Благодаря, господин председател. Процедурата на жълтия картон дава възможност на националните парламенти да принудят европейски. Европейската комисия да зачете принципа на субсидиарност. Жълтия картон би задължил Европейската комисия да преразгледа нормативното си предложение, е, след като с мотивирано становище е, една трета от е, парламентите на държавите членки са поискали това. Жълтият картон до сега, констатира се, един единствен път през 2012 година е успял да накара комисията да преразгледа предложението по повод на скандалния нормативен акт Монти 2, преразглеждаш правото на стачка. Е, комисията е отхвърляла други така наречени жълти картони с известна арогантност. Субсидиарността следователно е мит. Комисията не я зачита и пряко или косвено, чрез актове по делегация я заобикаля. Актовете по делегация това са просто декрети Докладът с основание е, заклеймява това положение на нещата, но за съжаление разочарова, доколкото апелира към комисията единствено да разговаря повече с националните парламенти и да подобри е, процедурата си на е, оценка на въздействието. Предлага се и зелен картон. Видите ли националните парламенти да предлагали на комисията? но а, това а, а, означава а, да се върнем на а, стария режим, така да се каже, а, когато а, а, различни просители са оставали на произвола на добрата воля на краля. Напротив, всяка държава членка би трябвало да разполага с червен картон и да се противопоставя на предложение на комисията, когато смята, че то посяга на жизнено важен интерес. Това би било форма на вето. Всяка държава членка по този начин би отстоявала своя суверенитет и това било първата стъпка към замяна на Европейския съюз с Европа на нациите, която аз от все сърце желая. Благодаря. Благодаря, господин Синадинос. Благодаря, господин председател. Липсата на доверие и скептицизмът, на които сме свидетели, са резултат от неспазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност при разработването на законодателството. Затова не са виновни гражданите. За пример да вземем гръцките граждани. Те не са нечестни и мързеливи. Те просто бяха подведени от политиците и медиите, които от 6 години ги заблуждават, че меморандумите и правилата за изпълнение са полезни за тях и ще им помогнат страната да стане устойчивост. Всъщност, истината са раздути сметки в офшорни сметки. Скандално е, че толкова хора, които не плащат данъци, никога не са били разследвани как е възможно да. Как, е, как искате хора, които няма какво да дадат, да вярват на политиците? Мерките, които бяха предприети срещу Гърция, имаха за цел просто да накажат Гърция. Нека да сложим край на провалилите се правителства и отляво и отдясно. Ние казваме да на Европа, на нациите и хората. Но справедливост чрез субсидиарност и пропорционалност. Думата има Павел Свобода. Господин председател, госпожо комисар, Искам да ви благодаря за разработването на този доклад. Благодарен съм и за приетите компромиси. Всъщност доклада третира много важен въпрос. Законодателния процес на Европейския съюз, който да предвижда участието на националните парламенти. Това е задължително в момента, в който взаимоотношенията са чувствителни. Тук не става дума за влияние на националните парламенти. Ние смятаме, че този процес трябва да бъде разбираем за гражданите. Принципът е, за субсидиарност и пропорционалност трябва да бъде подложен на контрол и трябва да способства за европейски инициативи. Това не би трябвало да бъде блокиращ инструмент. Този доклад според мен е добър компромис. Той може да се използва като основа за бъдещата ни работа, когато разработваме законодателни предложения. Благодаря за вниманието. Благодаря господин Коферати за минута и половина. Госпожо комисар, както знаете, принципите за субсидиарност и пропорционалност са изключително важни, а също така и много деликатни, не само що се отнася до изпълнението, но и за постигането на баланс между тях. Не случайно много колеги подчертаха това. Какъв е обаче резултатът от доклада, който обсъждаме, че всички последващи форми на контрол в крайна сметка ще премахнат парадоксално прозрачността на процесите. И от друга страна ще преобърнат онова, което за нас е позитивно, а именно повече автономия на Европейския съюз. Ще се върнем към връщането на ненужни отговорности на държавите членки е именно тази мярка ще ни отдалечи от онази цел, за която работим. Освен това, искам да кажа, че сме изправени пред едно ипотети, хипотетично решение, което е различно от други мерки, които обсъждаме през последните дни и часове е, предложения, които ще обсъждаме и утре. Не съм съгласен с междуинституционалното споразумение за по-доброто законотворчество. Те съответстват и на компромисите, които ще гласуваме за пригодност. Аз мятам, че у нези елементи, които очертах, следва да бъдат променени. Благодаря колегата Барандика Господин Лук, е, е, господин председател, благодаря първо на докладчика за отличния доклад. Субсидиарността и пропорционността са водещи принципи на Европейския съюз, но е необходимо те да бъдат прилагани на практика, а не законодателният процес да е в противоречие с тях. Нещо, което е непрекъснато наблюдаваме. Е, гарантирането на депозитите в Европейския съюз не се съобразява с структурата на банковия пазар, с пестовните каси и така нататък. Още по-зле е даже економическата политика е различна в различните е, европейски страни и такава трябва да бъде. За това рисковете в различните страни за предприятията са различни Следователно е различ, е, е, е погрешно да има един европейско гарантиране на депозитите. Благодаря ви. Благодаря за това, че така спонтанно намалихте вашето изказване. Е, госпожа Билбао Брадник. Благодаря, господин председател. Субсидиарността и пропорционалността са отрешаващо значение за хармоничното изграждане на Европейския съюз. Мерките за спазване на тези принципа обаче са недостатъчни и формални. Така, например, регионите не винаги са включени в достатъчна степен. В моята страна процедурите са такива, че не гарантират, че ще бъде изслужено и взето предвид мнението на регионите, което не винаги съвпада с мнението на правителството. Това води до все по-голямо отдалечаване на европейските институции от гражданите и до все по-малка прозрачност. Ето защо трябва да се подобрят процедурите и процесите. Предварителният контрол не е достатъчен. Трябва да има и доклад за а, оценка на спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Ако вярваме в Обединена Европа и в нашата концепция за Европейския съюз, трябва да се съобразим с волята на гражданите. Следващия доклад е Лаура Ферара. Благодаря, господин председател. Когато се предлага принципът на субсидиарност, Всъщност ние взимаме решенията максимално близко до гражданите. Това е изключително важно за движението 5 звезди. Става дума за инструмент на пряка демокрация. Няма съмнение, че това е инструмент, който има за цел да доближи Европейския съюз до гражданите, като зачита суверенитета на отделните държави членки и предприемането на действия на местно ниво, винаги когато това е възможно. Ние изразяваме е, своето високо, висока оценка за ед... предложението, което от... дава добра оценка на тези принципи. В принципите на субсидиарност и пропорционалност и изискват комисията да упрости процедурата за кандидатстване за фондовете на Европейския съюз, за да стане тази процедура по-ефективна и да се избегнат опасностите от корупция. Също така трябва да се прецени доколко съответстват на принципите на субсидиарност различните аспекти на международните споразумения, които комисията договаря. И ги договаря без прозрачност. Благодаря. Полезно за всички ще бъде, ако забавите темпото, е, за да може преводът е, да бъде по-добър. Благодаря. Вече познавате резултатите от референдума в Холандия. Две трети гласуваха против едно предложение. Европейският съюз не бива да си присвоява правомощия, които не са му присъщи, които не проистичат от договорите. Какво ни предлага Комисията по правни въпроси? Текст, цитирам, в области, в които няма изключителни правомощия, парламентът може да предприема решения, тогава, когато целите не могат да бъдат постигнати на централно и регионално ниво. И тогава, когато обстоятелствата а, са такива, че действията ще бъдат най-ефективни на европейско ниво. Какво означава това? Допълнителни правомощия за Европейския съюз по този начин Европейския съюз си присвоява правомощия и принципът на субсидиарност, т.е. взимането на решения на най-низкото възможно ниво, просто се превръща в принцип на хартия. По този начин се дава един празен чек за изграждане на федерална Европа. Ние не можем да спрем тази тенденция, освен ако не се организира референдум, както беше организиран в Холандия. Само по този начин можем да разтърсим онази Европа, която искате да изградите. Аз мисля, че следва да се използват всички възможни средства за да не се превърне субсидиарността е, в е, чисто хипотетичен е, принцип. Благодаря госпожа Заборска. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Първо бих искала да отправя благодарност към господин Карин за внесения текст. Мотивираните становища на националните парламенти биха могли да бъдат уподобени на гражданските инициативи по своята цел, а именно европейската политика да бъде приближена до европейските граждани, да се повиши отговорността и отчетността на европейските институции. Но има и друга прилика. Е, така наречените жълти картони е, са аналогични на начините по които Европейската комисия се отнася е, към инициативите на гражданите. В дух на снисходителност. Поначало комисията е, е склонна на всяка цена да налага своето мнение и да пренебрегва, без да се мотивира, всякакви резерви, изразени било то от е, националните парламенти, било то от граждански инициативи. Докладите по инициатива на Европейския парламент е, са друг въпрос пък. Повечето от тях са написани по начин, от който можем да стигнем до извода, че авторите им така и не са чували за пропорционалност или субсидиарност. Нали, следователно, Европейският парламент би трябвало да въведе е, по-строги правила е, за зачитането на пропорционалността и субсидиарността в собствената си работа, преди текстовете да стигнат до пленарната зала. Е, защото в противен случай ще задушим целия европейски проект. И, за съжаление, никой повече няма да проявява интерес към нашите думи. Благодаря госпожа Мерседес Бресо за минута и половина. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че дебатът за субсидиарност и пропорционалност се използва от евроскептици, които ни говорят, че Европа не спазва този принцип. Реалността е, че когато видим много ограничения брой на жълти червени картони, които са необходими, за да започне процедура за нарушаване на принципа на субсидиарност. Това говори, че че е много трудно да се докаже съществуването на нарушение на принципа на субсидиарност. Аз мисля, че докладът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 предвижда твърде много допълнителни процедури. По този начин има опасност да застраши един друг важен принцип, а именно упростяването и по-доброто законотворчество, или пък да се проточи до безкрайност процеса на взимане на решение. Аз мисля, че някои от измененията са задължителни. Няколко предложения за зеления картон. Това е интересна тема, но тя трябва да бъде включена в договор, а да не се използва по начина по който се предлага, защото трябва да се използва във връзка с законодателството на Европейския съюз. В противен случай ще отслаби нашата законодателна роля. Благодаря колегата Нотис Мария с една минута. Член четвърти на договора за функциониране на Европейския съюз предвижда всички компетенции, които не са на Европейския съюз, да бъдат на държавите членки. Когато упражняват своите правила, включително и онези, проистичащи от договорите. Тук са предвидени и действия, които може да предприема Европейския съюз. Всъщност е, правилата за субсидиарност и пропорционалност следва да се спазват. Европейската комисия и тройката в е, Гърция многократно нарушиха тези принципи, защото си присвоиха правомощия, които не са им присъщи те намалиха заплатите и пенсиите, увеличиха данъците и продадаха обществено имущество, така че престанете да нарушавате правомощията предвидени от договора. Думата има Роза Ферагут. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика и да кажа, че субсидиарността и пропорционалността са от основополагащо значение за правилното функциониране на Европейския съюз. Спазвайки тези принципи, европейските институции се доближават до гражданите и става ясно кое на какво равнище се решава. За това става дума и в доклада. Трябва да се гарантира действеността на тези принципи, също така и демократичната легитимност на взетите е, решения и да се заздрави европейския е, проект. За целта е предвидена система от картони, които могат да използват страните членки, с които да а, коригират а, правилното прилагане на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Важно е обаче предлаганите механизми да бъдат прости и лесни за приложение от най-важно значение сътрудничеството между националните парламент и Европейския парламент. Благодаря. За две минути Евелин Регнер. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар. Субсидиарност означава по-голяма близост до гражданите, повече демокрация. Субсидиарност не означава неспособност за действие на равнището на европейското законодателство. Ето защо гражданите справо си задават въпроса как работи Европейския съюз. Механизмите са изключително сложни. Гледайки този доклад, виждам, че нещата още повече се усложняват. Много точки от доклада правят на практика невъзможен европейски законодателен процес и на националните парламенти се отстъпва правото да а, а, създават закони, с което да пречат на европейското законодателство. Естествено, че националните правомощия не трябва да бъдат подкопавани на европейско равнище, но това, което се предлага в доклада като национални правомощия е неподходящо. Особено системата на зелените и червени карти картони. Те могат да бъдат използвани като инструмент за блокиране и саботиране на добри инициативи. Е, нека да обърнем внимание на социалния диалог. Ако се приложи това, което се предлага е, в доклада, те могат да се използват това може да се използва като инструмент за отслабване на социалните партньори и възпрепятстване на социалния а, доклад. В Рефит се предлагат много по-добри мерки, които наистина ще доведат а, до по-демократично и по-добро прилагане на принципа на субсидиарност и пропорционалност, включвайки и социалните партньори. Благодаря, госпожо Регнер. Госпожа Козловска за минута и половина. E, panie przewodniczący! pani komisarz! szanowni państwo! Благодаря, господин председател, госпожо комисар, е, госпожи и господа. Поздравявам докладчика за отличния му доклад, който подчертава необходимостта е, да се отдава по-голямо значение на принципа на субсидиарност в законодателната дейност на Европейския съюз. Съгласна съм с докладчика, че е необходимо е, националните парламенти да бъдат въвлечени по-активно в този процес. Та това е основен демократичен принцип следва да обогатим инструментариума, с който разполагат държавите членки за оказване на влияние върху европейското законодателство. Тук можем да говорим и за жълт, и за зелен, и за червен картон. За възпрепятстване или придвижване на определени законодателни намерения. По-добре, освен това, трябва <coughs> да разбираме принципа на субсидиарност и по-ясно да очертаем е, съответните прерогативи на Европейския съюз и на държавите членки. Е, субсидиарността е кръгален камък на европейска демокрация и какво означава тя? Онова, което може да бъде направено, проблемът, който може да бъде решен в отделна държава членка, да бъде решен там. Всичко останало и само то на европейско равнище. А субсидиарността е, не е, е прокрустово ложе е, за Европейския съюз, нито обратното. Европейското законодателство не бива да бъде усмирителна риза за държавите членки. Благодаря ви. Госпожа Ван Кауфман. Благодаря, господин председател. Последните шест години показаха, че системата за субсидиарност и пропорционалност е правилна и се наложи. Комисията, като пазителка на договорите, отдели дължимото внимание на тези два принципа, а националните държави се възползваха от своите правомощия. Това се казва и в доклада на Косак. Добър знак за това, че процесите работят е това, че жълт картон беше приложен само в два, в два случая сега трябва да се засили политическия диалог с националните парламенти. Това е от всеобщия интерес. Искам да изтъкна две неща. Европейския съюз е политическа система, която работи на множество равнища. Европейските граждани могат да разберат как работи тази система, само ако за всички е ясно кой за какво отговаря. А, ето защо е важно да не се смесват правомощията на отделните равнища. Точно в днешно време популистите използват възможността а, да разединят Европейския съюз, като го разделят на различни а, равнища, да разделят добрите региони от лошата Европа. Не бива да допускаме принципа на субсидиарност а, да се използва за злоупотреба и за отслабване, даже поставане под въпрос на европейската солидарност. В наши дни е много по-важно от всички всякога да се заздрави Европейския съюз и то заедно с националните е, и регионалните власти. Даниел Буда за минута и половина. Domnul președinte, mulțumesc, doamna comisar, doamnelor și domnilor colegi. În primul rând, aș dori să-l felicit pe raportor pentru... Най-напред искам да поздравя докладчика за свършната работа. Националните парламенти търсят онези механизми, които са задължителни за приприемането на законодателство, което да зачита принципа на субсидиарност и пропорционалност. Необходимо е законодателството, което приема Европейския съюз, да спазва някои, да спазва процедури, които са, например, обществените консултации. Целта им е да се даде допълнителна стойност на европейския процес на взимане на решения. Европейската комисия в бъдеще следва да анализира детайлно доколко принципите се спазват. В цялата законодателна процедура трябва да се отчете факта, че оценката на въздействието се извършва в началото на законодателния процес. Предложенията за законодателни актове могат да бъдат изменени в съответствие с интересите на гражданите. Господин Поспешил има думата за минута и половина. Благодаря. Много се радвам, че се обсъжда този доклад, защото в моята страна отговарях за транспонирането на европейското законодателство. Виждаме, че принципът на субсидиарност и пропорционалност, както посочва докладът, който обсъждаме, за да анализираме въздействието, трябва да видим дали не спазват само формално принципите за субсидиарност и пропорционалност. Тези два принципа на европейското законодателство трябва да бъдат оценявани. И също така трябва да сме наясно с сегашната политическа ситуация в интерес е, на всички нас е да направим така, че да се вземе предвид гледната точка на националните парламенти. Европейската комисия трябва да отчита това. Същото въжи и за Европейската прокуратура, госпожо комисар. През 2013 година имаше жълта, жълт картон. Интересно да видим какъв, каква процедура е била предприята. Благодаря господин Нагреско за една минута. Интер. Принципите солидаритății, субсидиаритății și пропорционалитății. Благодаря, господин председател. Субсидиарността и пропорционалността са важни принципи. Е, те е, трябва да гарантират равновесието на силите. Аз съм съгласен с докладчика, който казва, че тези принципи трябва да се прилагат там, където това е необходимо. Европейския съюз е създаден за мир, разбирателство, общи правила и за по-голям потенциал. Европейските граждани не бива да се страхуват от Европа. Мисля, че обаче, че вие се страхувате от Европа. В Европейския парламент могат да се чуят различни гласове, които тежат еднакво. Затова смятам, че е добре повече да се взимат предвид мненията на националните държави. Това обаче трябва да става не с популистски послания, а по утвърдените процедури. Благодаря господин председател. Тук става дума за местна а, политика. Тук а, ние утвърждаваме политики, които засягат местното равнище, засягат нашите граждани, които живеят на на територията на определени общини и региони. Ето защо смятам, че винаги става дума за местна политика. Трябва да направим така, че Европейския съюз да бъде по-добре разбран от своите граждани, защото имаме проблем с идентичността на европейските е, е, политики. Има политики, които биха могли да се окажат неправилни на местно равнище. Европейските политики би трябвало да могат да бъдат преведени и на местно е, равнище, като местни политики политик. Сега давам думата обратно на комисар Юров. Е, благодаря, господин председател. Благодаря ви за интересния дебат, за бележките, за отправените въпроси по тази много важна тема. Възползвам се от е, възможността да реагирам е, казаното тук от господин Поспишил. Той спомена предложението за създаване на Европейска прокуратура. Като пример, като красноречив пример за сегашния подход на, на настоящата комисия. Бяха получени 11, мисля, жълти картона по това предложение от националните парламенти и аз вече споменах, че представители на комисията осъществиха 270 посещения на национални парламенти, поне десетина пъти. Аз съм посещавала национални парламенти. За мен въпросът не беше приключил. Е, ние трябваше да разясним на е, националните законодатели какво е нашето предложение, как сме го изменили, е, как сме се отказали от централизирания в подкрепа на децентрализирания принцип. И аз искрено се надявам националните парламенти да, да, да, да, да бъдат убедени да ги убедя, че проблем за субсидиарността всъщност вече няма. Е, и това е, това е един добър пример. Е, специално за Европейска прокуратура тя не би следвало да подменя националното обвинение, а да го укрепва. И ето на е, красноречив пример за усилията ни да подобрим връзките с националните парламенти, да поддържаме здрави връзки на взаимодействие. И ви уверявам, че всички е, комисари са на ваше разположение да разговарят е, с вас е, по въпросите за субсидиарността и пропорционалността на внесени от комисията нормативни предложения. И аз още веднъж благодаря на докладчика и на всички участвали в изработването на този отличен доклад. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Докладчикът за две минути. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на комисията за нейния принос и е, да бъде записан е, в протокола моята благодарност за огромната подкрепа за моите идеи специално от Франц Тимерманс и е, за това, че програмата на комисията отразява част от тези идеи. Благодаря на всички части на парламента, на всички негови сегменти за това, че участваха с конструктивни предложения. Дори когато имахме разногласия, Предложенията от другите групи бяха обосновани и критичният анализ винаги бе положителен е, и насочен към постигането на напредък от всички ни. Така че благодаря на колегите за участието. Искам да се спра на няколко въпроса съвсем накратко. Първо, по отношение на червения картон. Това не е идея за вето. Никога не е било предлагано а, е, като идея за вето. Но идеята е следната. Ако има други идеи и мерки, с които националните парламенти се доближават до нас, ние няма да се нуждаем от това някой от парламентите да вдига червен картон, камо ли да налага вето. По въпроса за субсидиарността, колегите говориха и за това. Трябва да извършваме оценка на субсидиарността в средата на периода и в неговия край, но тези оценки не са задължителни. Те са само аршин който ни позволява да се уверим, че не сме се отдалечили твърде много от принципа за субсидиарност и че продължаваме да работим съобразно него. Колегите от либералната група поставиха въпроса за 8-седмичния срок. Съгласен съм с тях, че удължаването на сегашните срокове за внасяне на становища във връзка с субсидиарността трябва да бъдат усъвременени при следващата актуализация на договорите. От крайната десница в парламента постъпиха различни коментари, които ми бяха много интересни. Особено коментарите на представителите на партията на независимостта в Великобритания. Тя ги няма в момента, но те бяха изцяло на погрешни позиции описвайки червения картон като жълт картон. И аз съм сигурен, че британският народ скоро ще им вдигне червения картон. Всъщност не е вярно, че голямата част от законите в Великобритания се диктуват от Брюксел. 13% от законодателството само е вдъхновено от актове, идващи от Брюксел. Така че те ще видят червения картон много